27 за, 4 против. Приема се. Екон 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Екон 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 29-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Екон 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Va bene, possiamo chiudere la votazione. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Итре 32. Итре 32. Кой е за? Против? Въздържали се? И 3.32. Повтаряме гласуването. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме и 3.32. Нали? possiamo farlo eh, tecnicamente per fare... Lo facciamo elettronicamente, sì. We open the electronic vote. Нека да направим електронна проверка. 32. Иде 32, вото ли? И 3, 32, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 11 за, 20 против. Отхвърля се. Екон 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 3, 5. Кой е за? Извинете. И 3, 3. Кой е за? Против. Приема се Емпло 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпъл 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Екон 13 е прието. Сега гласуваме Екон 11. Кой е за? Против? Еко 11. е фавор? Екон 11. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. И 3.21 в две части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3.22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И 3.24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3.33. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Литра 34, Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Литра 35, Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 37. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 27. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка и 327. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 13 против, приема се. И 339 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 341 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка И341. Моля, гласувайте. 16 за, 15 против, приема се. И 342, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Екон 8, Екон 9 и Емпло 24 се считат за приемти. Преминаваме към изменение 33-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 34-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 35-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 38 изменение. Кой е за? Въздържали се? Приема се. 39 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 и 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5 и 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четиристо изменение, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Екон 3, 4, 17 и 23 се считат за прияти. Те са обхванати. Преминаваме към изменение 44-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Изменение 44. Електронно гласуване. Електронно гласуване.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 против, въздържали се, приема се. Петдесет трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. ЕКОН 10 се счита за прието. Компромисно изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пети, две. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Емпл 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3, 7, и 3, 9 се счита за обхванати. Преминаваме към промисно изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3.30. Кой е за? Против? Въздържали се? Въздържали се. електронна проверка и 3.30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 63 трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64 и 65 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Емпл 9. Правилно ли съм разбрал, че гласуваме двата параграфа? В нашия списък за гласуване индикациите са различни за двата параграфа, така че за нас се осложнява гласуването. Ембле 9. Кие фавореоле. Емпл 9. Кой е за? Против? Въздържали се? You... Денете, но вие не отговорите на въпросите. Въпросът ми е, защо гласуваме 64 и 65 заедно? Защото на моя списък на гласуване имам различни индикации за това как да се гласуват и за това бих искал да ми дадете пояснение. Ma io ho proposto, ho proposto prima del, del voto di votare insieme. Преди гласуването аз предложих да ги гласуваме заедно. Никой не възрази. Виждам, че сега, след като мина гласуването, има възражение. Ако никой няма възражение, можем да ги гласуваме по-отделно. 64-то и 65-то изменение. Съгласни ли сте? Allora, su, se, ripetiamo, allora ripetiamo, facciamo una cosa, ripetiamo. Добре, нека да повторим гласуването по изменение 64 и 65 в групата на социалисти и демократите също имаме а, проблем. Затова трябва да ги гласуваме по-отделно. Votiamo il 64 adesso. Allora, per il 64, chi è favorevole? Chi è... 64-то, кой е за, против, въздържали се. Приема се. 65-то изменение, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Емпл 9 Facciamo, allora, il voto elettronico sul, sul 65. elettrona проверка по изменение 65-то. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. Приема се 16 за, 30 против, 11 въздържали се. Employment 9, кой е за, против, въздържали се, приема се. Ample 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. Ample 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25, кой е за, против, против, въздържали се, приема се. Юри 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Пети и 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 6 изменение на Комисията по петициите. Прекратете гласуването. Приема се 19 за, 13 против. 66-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тран 1, М плюс 17 са прияти вече. Сега преминаваме към М плюс 18 за, против, въздържали се. Приема се. Е, М плюс 20 също се счита за прието. М плюс 22, кой е за, против, въздържали се. Приема се. М плюс 23 за, против, въздържали се. Приема се. 67 за, против, въздържали се. Приема се. Итре 1 за, против, въздържали се. Приема се. Итре 2 за, против, въздържали се. Приема се. Емпъл 1 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 10, 11 и 12 няма да се гласуват. Те се считат за приети. Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. Юри 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 7 се счита за прието. Отиваме на Юри 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. и осмо с устно изменение от страна на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69 е оттеглено. Екон 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 е оттеглено, 5 и 8 за, против, въздържали се, Приема се. 5 и 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 11. За. Против. Въздържали се. Приема Изменение 71 е оттеглено. Стигаме до компромисно изменение 12 за, против, въздържали се. Отиваме на 75 за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет е оттеглено. Стигаме до компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 19 за, против, въздържали се, 77 е оттеглено. Стигаме до ИТРЕ 5 за, против, въздържали се, приема се. ИТРЕ 36 за, против, въздържали се. Ще направим проверка. ИТРЕ 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 18 на 13 гласа. МПЛ 4 се счита за прието. Отиваме на МПЛ 5. И така, имаме предложение, ако сте съгласни, да гласуваме изменения МПЛ 5, 6, 7, 8 и 25 заедно. Съгласни ли сте? За, против, въздържали се, приемат се. 2, 4, 5 e 6. 5 e 6, va bene. Allora, propongo se è possibile votare tra 2. Искаме да предложим да гласуваме заедно последните изменения. Тран 2, 4, 5 и 6. Съгласни ли сте? За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 78 е оттеглено. Стигаме на Екон 12. За, против, въздържали се, приема се. Екон 14. За, против, въздържали се, отхвърля се. Il 14 електронна проверка по ЕКОН 14. Отхвърля се 17 на 15 гласа против. И 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 325 Не, връщаме се на 23 за електронна проверка. И 323. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 17 на 15. ИТРЕ 25 се счита за прието. Отиваме на ИТРЕ 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. ИТРЕ 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по ИТРЕ 26. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 17 на 15. Тран 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. fino al dal 2015 dal, eh, per, per il 2015 questo qui sì, litre si mettono solo in voto per il 2015 allora per litre ITRE 38 ще трябва да добавим думите до 2015 за против въздържали се Отхвърля се. Тран 14 се счита за прието. Изменение 79 е оттеглено. Отиваме на компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. la pagina può chiedere se vogliono fare un voto in, in blocco. Fino al 16. Fino al 16. 16. Allora chiedo se vogliamo fare un voto in blocco per Emblem. И така, можем ли да гласуваме Unblock Ample 13 до 16? Не искате. Добре. Ще караме подред. Ample 13 за, против, въздържали се, Приема се. МПЛ 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 10 за. Против въздържали се, приема се. И 3.11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81. Ще направим електронна проверка по ИТРЕ 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на 15 гласа. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 21 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Екон 22. Екон 22 за, Ще направим електронна проверка по 21 на ЕКОН. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се 18 на 14. Сега ЕКОН 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл А за, против, въздържали се, приема се. Емпъл Б. За, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме амблок последните изменения на докладчика. 1, 2 до 5 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Тран А и Б се считат за приети. Отиваме на изменение 6. За, против, въздържали се, Приема се. Тран, С и Д също са приети. Отиваме на номер 7. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 14. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис на изменение 15 за, против, въздържали се. Сега ще гласуваме изменение 11, 12, 13, 14 и 16 амблок, ако сте съгласни. Добре, за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване по електронен път. Петра Лаутация, Кюса Лаутация. Край на гласуването. Приема се с пълно единодушие. Поздравление за докладчика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 нашия календар за 2013 година. Очевидно няма възражение. Съжалявам, господин председател. Виждам предложението за 2013 и имам някои забележки. Това се отнесе не толкова до председателството, колкото до секретарията. Тъй като има изменения в календара, се оказва, че много често заседанията на комисията съвпадат с заседания на политическите групи извън Брюксел. Така че някои от членовете не са в състояние да участват в заседанията на комисията и не можем да получим това мнозинство, което на практика и при други обстоятелства бихме могли да имаме при гласуване в комисията. Виждам, например, е, четвъртък 10 януари. Очевидно това е заседание на политическите групи. Е, това е такава седмица и някои от членовете на комисията ще бъдат затруднени да участват. Затова ви моля гласуванията да се предвидят в заседания на комисията, които се провеждат в седмицата за заседания на комисии. Да, нека да видим как, какво ще бъде положението. Да, освен това, когато говорим за е, четвъртъците, е, четвъртък сутрин, да кажем, е подходящо време, но не е четвъртък след обед. Ние ще отбележим е, тези коментари забележки и секретариатът ще извърши проверка. So let's move uh, to the uh, agenda. Uh... А сега нека да преминем към десета точка от дневния ред по-добро управление на единния пазар. Докладчик е, е Андреас Шваб. Ако колегите са готови, аз ще дам думата първо на докладчика, след това на докладчици в сянка. Господин Шваб, благодаря, госпожо председател. Приятно ми е, че мога да говоря по темата по-добро управление на единния пазар пред вас. Позволете ми първо да посоча, госпожо председател, че става дума за едно съобщение на Европейската комисия, в което тя съвсем точно е представила необходимостта от по-добро прилагане на правилата за единния пазар, тъй като в момента съществуват доста големи различия между отделните държави членки. Ние вчера говорихме е, за това, че е, желаем едно по- е, така, хармонизирано европейско потребителско право. Госпожа Сеналова бе съдокладчик. Така че би трябвало да е, осигурим едно по-добро развитие на е, единния пазар, е, но също времено и широк достъп на заинтересованите страни до този пазар. Не винаги наблюдаваме добро прилагане на законодателството. Е, една част от директивите се е, транспонират с голямо закъснение е, или се транспонират частично, така че не можем да постигнем по-голямо уеднаквяване на законодателството, което ние всички в крайна сметка приемаме тук заедно с вас. Освен това, сме изправени пред още един проблем. Ще започна с това, което е, вчера споменахме, когато говорихме за уеднаквяване на е, търговското право по време на изслушването. Е, проблемът проистича и от това, че ние се опитваме тук да постигнем някакъв компромис между е, различни политически групи и така създаваме понякога впечатлението, че не винаги сме е, приели възможно най-добрия е, път е, от правна гледна точка. Ще ви напомня за нещо, което стана в Германия. Директивата за защита на потребителите в Германия бе транспонирана така, че всички мерки за защита на потребителите бяха транспонирани в първата фаза и в една по-късна втора фаза се транспонираха в Германия и а, е, мерките, които всъщност не се отразяват много положително на защитата на потребителите. Но а, е, в първата фаза а, е, бяха транспонирани изключително а, така, позитивни а, мерки от гледна точка на потребителската защита. Така че е, трябва да си даваме сметка, че ние винаги е, е, се намираме така в състояние на шпагат между доброто, положителното и не най-доброто, защото търсим компромиса. Естествено, ние правим нещата, защото смятаме, че мерките са необходими и защото развитието на единния пазар в конкретния случай е от е, жизнено важно значение и затова държим на е, пълното и срочно, е, краткосрочно транспониране на правните актове. В противен случай не можем да постигнем този е, потенциал на растеж от е, към който се стремим. 0,4% е, е твърде малко, 0,4% от е, БВП, е, да кажем, по отношение на директивата за услугите. И ще спомена и доклада на колежката Бастос за 20-те основни въпроса, всъщност свързани с единния пазар и а, е, госпожа Тун също работи по тези а, е, въпроси и сме говорили с а, е, голяма част от колегите от другите политически групи, либерали, и социалисти и зелени, че трябва да обединим усилията си за едно единно прилагане на а, всички а, директиви, всички правни актове, които се отнасят до единния пазар. Така че комисията на практика, е, представяйки това съобщение, започва един е, положителен процес, според мен. След като поговорихме с координаторите по тази тема, установихме, че значението на единния пазар на е, изисква от нас да подготвим един доклад по собствена инициатива, в който да се поставят едни по-високи изисквания за това как ще се транспонират и прилагат правните актове. Не става дума единствено за така нареченото економическо управление в държавите членки, а става дума за втория стълб за транспонирането на е, европейското законодателство в областта на единния пазар. И за това как по този начин ние ще стимулираме економическото развитие в Европа. Всички предложения в е, тази област би трябвало да се вземат предвид в дискусията по тези въпроси, която ни предстои да проведем. Има много теми, по които вече сме говорили. Говорили сме за таблиците за съответствие многократно. Е, едни таблици, които дават възможност е, много лесно да се направи преглед на начина по който транспонират отделни държави членки е, директивите. Няма смисъл да ви напомням, че е хубаво да създадем естествено една по-прозрачна картина за всички нас, но и за гражданите най-вече. По отношение на акта за единния пазар, ние е, многократно сме настоявали за едно по-бързо провеждане на производствата е, в случаите на нарушения. Е, те да не се удължават прекалено много, защото удължат ли се в продължение на години, щетите вече са много по-големи. Важно е естествено да включим и гражданите много по-активно в е, процесите на обсъждане на е, правните актове в областта на единния пазар и на начина по който те се прилагат и транспонират в държавите членки. Така че всичко това би могло да се включи в един законодателен доклад по собствена инициатива. И още веднъж повтарям, не става дума толкова за макроекономическото управление в Европа, става дума за правната уредба, за правилата, които в рамките на една демократична процедура са е, приети, включително и от е, представителите на държавите членки, не само от е, законодателния орган, какъвто е парламента, тези правила, след като са приети, да бъдат транспонирани в съответния срок и правилно, коректно. Благодаря ви. Благодаря, Андреас. Госпожа Семедали е директор на а, Генерална дирекция а, Пазар, Единен пазар в комисията. Тя по-късно ще вземе думата. А сега ще помоля докладчиците в сянка първо да вземат думата. Господин Брек. Аз не съм докладчик, но независимо от това, аз ще направя някои коментари. Струва ми се, че господин Шваб е, посочи най-важните елементи, най-вече е, недостига, дефицита по отношение на съответствие и по отношение на транспониране на директивите, така че се налагат е, съответни мерки. Един по-добър механизъм за установяване на съответствието както и на сроковете за транспониране и спазването или не спазването им, ще допринесе за повече прозрачност. Важно е, е да е, овладеем економическия протекционизъм е, в рамките на Европейския съюз. Това според мен е изключително важно и наистина по този начин ще създадем и доверие в е, единия пазар. Е, аз много съм вярвал в неговата сила и в неговите положителни последствия, но през последните 2-3 години започнах да се разколебава малко. Струва ми се, че понякога проблемите и тежестите и най-вече за малките и средни предприятия са твърде големи. Много важно е как ще се развива единия пазар в бъдеще и това ще бъде изключително важно за растежа е, и за развитието на економиката изобщо. Така че, след като сме установили, че има дефицит, че има е, обезпокоителен недостиг, е, би трябвало да започнем да действаме и смятам, че съветът е, ще направи добре, ако предприеме необходимите стъпки. Тони Мандърс не е тук. Той е докладчик в Сянка. Е, сега давам думата на докладчика в Сянка от Зелените, госпожа Рюле. Мога да подкрепя почти всичко, което господин Шваб каза. Ще допълня само да кажем, че по отношение на е, възлагането на обществени поръчки е, също е, така, се действаше поетапно на принципа на каскадата, което на практика много затрудни местните е, органи на управление, малките общини и за това е, пледирам за едно по-прозрачно и по-бързо транспониране в пълен размер това ще бъде от полза за гражданите. Освен това, към комисията имаме определени е, изисквания. Говорихме е, и с госпожа Ставър е, вчера по този въпрос. Делегираните актове също са свързани с определени срокове. И ако сроковете не се спазват и не се държи сметка за тяхното спазване, тогава нещата се проточват във времето и няма правна сигурност, няма сигурност по отношение на бъдещите действия. И още един трети момент ще спомена. Би трябвало комисията да помисли за това как може да се европеизира администрацията в е, държавите членки. От няколко години говорим за обслужване на едно гише. На което би трябвало да облегчи гражданите, да ускори административните процеси, да намали бюрократичното бреме. Но а, нека да си дадем сметка, че понякога постигаме обратния ефект. Какво означава, например, да искаме е, централен орган или централно звено за възлагане на обществените поръчки? Е, това на практика ще означава, че е, ще концентрираме сили и е, средства в е, тази централа на европейско равнище, а и на национално равнище и че държавите членки ще трябва да започнат едни доста драстични съкрещения в администрацията за бързи и кратки срокове, което ме безпокои. Ема Макларкин от е, Европейските консерватори. Целта на единия пазар е да създава работни места и растеж в Европа, но има някои пречки, за да може той да постигне пълния си потенциал. Необходимо е по-добро управление, трябва да се засили изпълнението на законодателството в сферата на единния пазар. Бях доста изненадана, че съобщението на комисията съдържа подсилване на съществуващите инструменти, за да станат те по-ефикасни в разрешаването на проблемите. И изготвянето на годишен доклад би помогнато, помогнало в това отношение и да се види къде нещата не вървят във всяка отделна страна не само да се идентифицират проблемите, но и да се помогне в реалното прилагане. Работата на комисията не трябва да дублира това, което се прави от държавите членки. Трябва да се работи съвместно а, с държавите членки в, в мрежа, за да имаме еднакви приоритети за единия пазар. Интелигентното регулиране е изключително важно, особено за микропредприятията, за малките и средни предприятия. Трябва да улесним нещата и за потребителите, и за бизнеса, да могат те да отправят жалби, да намират отговори. Трябва да използваме всичко, с което разполагаме, за да функционира единния пазар, да видим как можем да използваме в своя полза и наличните технологии, как може да накараме единия пазар да функционира по-добре едно засилено управление на единия пазар ще доведе до повече възможности за растеж. Очаквам да продължим да работим с господин Шваб и останалите докладчици в сянка по този важен доклад. Благодаря. От името на ГУЕ. Благодаря Искам също да поздравя Андреас Шваб за изложените в неговия доклад идеи, които той разясни. Всяка седмица аз получавам жалби от бизнеса за липсата на прилагане на това, което вече е договорено в Европейския парламент по отношение на единия пазар. Не трябва да се фокусираме обаче само върху законодателството. Обезпокоен съм от самото прилагане и това се вижда от жалбите, които получавам. Може би трябва по-задълбочено да видим какво предлага комисията в своето съобщение, както и какви са на личните инструменти, Солвит, вашата Европа и различни консултантски служби. Понякога, когато влеза в интернет страницата на комисията, ми е трудно да се ориентирам. Затова не е необходимо да имаме по-добър достъп до съществуващите механизми, до тяхното улесняване, облегчаване, Важно е също да има и дефиниране на ролята на Европейската комисия а, на държавите членки. Разбирам, че комисията трябва да е медиатор, но не е ясно къде, докъде се простират а, правомощията на държавите членки, откъде нататък а, поема Европейската комисия. Аз подкрепям инициативите, и се надявам, че ще могат да бъдат намерени практически решения. Благодаря. Има ли някой от ИФД? Не. Има ли други членове на комисията, които искат да се изкажат? Госпожа Шталер. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на докладчика. Нямах намерение да се изказвам, но тъй като темата е много важна, искам да споделя няколко неща, които бяха засегнати от другите. Особено там, където има опасност от препокриване. Това, което ме вълнува, е наличните, са наличните ресурси в този период на ограничение бюджетни средства. Добре е, когато не се предоставя информация, за да можем да видим кои държави членки напредват в изпълнението и кои не. Когато говорим за многогодишната финансова рамка и за бюджета, трябва да подчертаем колко важен е вътрешния пазар. Ние не участваме в дискусиите с съвета, но Мнозина подчертаха, че трябва да действа добре, е, ефикасно, ефективно единия пазар, да създава работни места, да се постига растежът, който бихме желали. Това е изключително важно за Европейския съюз. Аз вече споменах за ресурсите и считам, че това, което можем да направим и което е свързано с управлението, е свързано с управлението. Читам, че това е важна тема, за да постигнем добър резултат. Трябва да имаме споделяне на информация, добри примери. Когато бъде установено, че някои държави членки не изпълняват това, което е необходимо, трябва да се направи нужното, за да се постигне напредък, за да може през следващите десетилетия единия пазар да действа по-добре. Благодаря. Има ли други членове на комисията, които искат да се изкажат? Ако не, аз бих искала да се изкажа. Аз разбирам, че докладът е много важен. Всъщност той е много по-важен, отколкото се вижда на пръв поглед тъй като се отнася до разрешаване на економически проблеми и да се постигне растежа. Ако не можем да коригираме това, което е необход... ако не можем да коригираме това, което не върви на единия пазар, няма да постигнем това, което искат европейските граждани от Европа. Считам, че се оформя един добър пакет. С този доклад ще бъдат изразени инициативите на комисията, как да се постигне растеж, как да се реализира единия пазар, как да се осъществи европейския семестър и как това да е видимо в държавите членки, не само в националните парламенти. Мисля, че трябва да отидем още по-далече. по отношение на таблиците за съответствие и други мерки. Това е жест от наша страна към държавите членки и те трябва да погледнат сериозно постигането на еднаквото прилагане, което липсва към момента в голяма степен. Това би могло да бъде тема за по-широка дискусия за изследвания по какъв начин европейският семестър да действа в помощ и на държавите членки, и на Европейския парламент. Сега бих искала да дам думата на госпожа Емердали от Генерална дирекция Маркет на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че ми дава време за изказване. Дошла съм, за да говоря за съобщението относно управлението, съобщението, което ние изготвихме в комисията. Освен това, искам да кажа, че различните изказвания ме карат да мисля, че вашата работа може да ни помогне в много голяма степен, защото нашия анализ показва, че единствения начин да излезем от кризата е да има растеж на единния пазар. Така че единния пазар е решението. Като се има предвид, че има 2500 различни нормативни акта в повече от 25 области, свързани с единния пазар, вижда се, че нещата не са прости. Оказва се, че много още има да се направи в 6 области и това предлагаме и в нашето съобщение. На първо място, ние смятаме, че в някои държави членки трябва да има по-добра организация за разглеждане на цялостното функциониране на единия пазар. В някои държави членки има отлични постижения. Когато аз говоря за държавите членки, не говоря за масова реорганизация и създаване на нови работни места. Всъщност, онези, които работят в рамките на единия пазар, трябва да бъдат обвързани. Става въпрос за създаване на мрежи, за познание, за споделяне на информация, защото тези хора се срещат само когато идват да се срещат с нас. И това не е правилно. Така че трябва да има нещо като централен клиеринг, централна клирингова къща на ниво правителство. Освен това, трябва да направим нещо и по отношение на инструментариума. Информационната система за вътрешния пазар и ми започва да работи. Тя покрива все повече аспекти на нашата работа. Единните точки за контакт трябва да бъдат подобрени. Още нещо. На трето място информация, прозрачност и връзката между двата елемента. Чух онова, което казахте относно таблиците на съответствието и всъщност ние съжаляваме най-много от всички, че не можахме да включим този елемент. Ние смятаме обаче, че ако има по-добра прозрачност, можем да използваме такава стратегия, че отделните граждани на Европа да разберат, че нещата се прилагат както трябва. Съответно, трябва да има връзка ясна връзка между националните системи и в националните системи трябва да се демонстрира докъде е стигнало всяко едно законодателство и каква е неговата връзка с конкретните елементи. Четвъртата област – решаването на проблеми. Солвит трябва да стане по-добра, по-голяма, по-ефикасна. Освен това, трябва да има свързване с други системи за решаване на проблеми по отношение на МСП, по отношение на вътрешните работи, по отношение на потребителите. Всички се опитват да открият Америка. Няма нужда това да се случва. Трябва да обединим тези системи. Най-привлекателната част за вас по отношение на изпълнението. Когато погледнахме как стоят нещата, стана ясно, че ако искаме да идентифицираме реални е, отключващи фактори за растежа, то трябва да отчетем няколко десетки фактора за растежа, например системи за създаване на мрежи, цифровия дневен ред, услугите. Има законодателство във всички тези области и то е изключително важно за растежа. Ето защо ние ще бъдем изключително строги, когато се отчитаме в тези области и ще проявим драконовски мерки спрямо от държавите членки, ако не се прилага европейското законодателство и има неправилно поведение. Естествено, винаги може да се каже, че комисията не се справя достатъчно добре, когато подпомага държавите членки при прилагането на европейското законодателство, защото ние отделяме много усилия по време на преговорите за самото законодателство и след това като че ли сме твърде задъхани и уморени Казва се понякога, че трябва да проведем повече семинари относно прилагането на законодателството. Добре, ще се опитаме да се справяме по-добре и ако сметнете, че не се справяме, може да ни се скарате. И накрая ще имаме доклад за интеграцията на единния пазар, който ще стане част от европейския семестър. Там ще се постави ударението върху основните елементи и ще се показва на всяка една държава членка къде са нейните пропуски, защото пропуските са в различните държави членки. Ако държавата членка се справя добре, законодателството се прилага веднага, а ако държавата членка по някаква причина не желая да приложи това законодателство, неговото изпълнение се забавя. За нас основният тест е следния. Доколко европейския семестър ще отчете нашата работа, доколко ще е голям доклада, доколко ще е обхватен той. Този доклад трябва да е креативен, иновационен, трябва да има онлайн форма, там трябва да се включват всички 6 области, които очертах – Съответно, вие и онлайн ще имате възможност да прочетете всички подробности. Надявам се, че на някакъв етап ще намерим начин, по който поне веднъж годишно да имате възможност да виждате как стоят нещата, да виждате къде са проблемите, къде са червените линии. Ето това ще бъдат конкретните данни, които ще помогнат благодаря ви за интереса и се надявам, че ще проявите голям интерес към този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо Емердали. Сега ще дам думата на Андерс Шваб за коментар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите за положителният коментар. Е, очевидно, е, колегите, които взеха думата, смятат, че трябва да се върви в същата посока. Може би в някои случаи ще трябва да допълним нещата и да се дооговорим. Е, в никакъв случай не бива да оставате с впечатлението, че вътрешният пазар принадлежи на комисията ИМКО. Не, не. Вътрешният пазар е много повече, отколкото така да се каже, е, обхвата на правомощията на нашата комисия. Да, трябва да кажем, освен това, е, не, че не всичко трябва да се униформира, не всичко трябва да се уеднаквява абсолютно. Но ние желаем е, в случаите, в които става дума за една демократична законодателна процедура, която са провели държавите членки и са се споразумяли помежду си и са приели заедно някакви общи правила, там именно да е, се уеднаквяват е, нещата. Естествено, като се спазват правилата и принципа на субсидиарност. Ще бъдем е, по-конкретни. Е, аз няма да избързвам. Е, трябва естествено да се споразумеем с останалите политически групи, но при всички положения ще се наложи естествено да поговорим и за уеднаквяване в по-голяма степен. Колегата Мандърс, който не присъства днес, искаше всъщност да се реши въпроса в полза на директива, а не на регламент, защото тогава ще имаме повече гаранции за бързо транспониране и прилагане. Освен това, трябва да има правила които държавите членки да приемат, за това как ще се уведомява комисията в случаите, в които става дума за стоки. Да кажем, продукти в областта на информационните технологии, различни инструменти, апарати и така нататък може би трябва да поразширим малко повече обхвата на правилата в, за уведомяване в този случай, за да получим и повече прозрачност. Няколко думи от мен за прилагането. Госпожа Риле говори за това, че и комисията би трябвало да предприеме по-големи усилия и да стимулира работещите в е, администрацията е, не само така да оценяват е, какво е постигнато, какво не е постигнато и така нататък, но и да проверяват защо това не се е случило и да поставят ни по-високи изисквания, включително и към себе си. Не можем при прилагането на и при плановете за прилагане на някакъв нов правен акт, изведнъж да започваме да ругаем държавата член, че тя пък не е изпълнила добре предишен правен акт, който предстои да отпадне и да бъде заменен. Да, резултатът от работата на работната група по намаляване на бюрокрацията. Um, also ще напомня това на госпожа Рюле, е, е, че трябва на всяка цена да се положат по-големи усилия по отношение на намаляване на бюрократичната тежест в, навсякъде в европейската администрация, включително и в държавите членки на различни равнища, което ще подобри и работата и операциите на единния пазар. Ние смятам, че е, когато говорим за съкръщения в администрацията и за евентуални последствия, твърде много се намесваме вече в е, вътрешната политика. Не бива е, да си позволяваме повече, отколкото е разумно и отколкото е позволено, според мен. Така че Единият пазар, естествено, е, съществува не от вчера, от 20 години. Е, в продължение на доста години бяхме доволни от начина по който функционираше. Държавите членки би трябвало обаче е, при всички положения да продължат да поставят ни по-високи изисквания по отношение на единния пазар и към другите, но и към себе си. В последните години в резултат на кризата забелязахме едно разколебаване и връщане назад. Смятам, че е, днес е, е, колегите споделиха с нас много-много хубави идеи. Една голяма част от тях мисля, че ще намерят място в доклада. Естествено ще работим в тясно сътрудничество и с комисията и с съвета, ако можем да се споразумем за една посока, в която ще работим. Нека да ви кажа, че на 8 октомври ще дам доклада за превод. И е, по-късно през 2013 година докладът ще трябва да влезе за гласуване в е, пленарна зала. Ще получите съвсем подробна информация за всичко, което предстои да направим, колеги, но е, и аз ще ви бъда много благодарен, ако ме държите в течение на вашите идеи. Благодаря на господин Шваб за тази дискусия. Малко по-късно ще съгласуваме точния график във връзка с този доклад, с докладчика, ако не възразявате, и ще ви информираме. А сега нека да дам думата на Луис Грек. Той ще води е, заседанието. Това е колега, който също е заместник е, е, председател на нашата комисия и ще продължи да е, модерира заседанието по точка 11. Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществените поръчки на Съюза. place who? Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Um, Mr. Schwab, I understand you'll be... Доколкото разбирам, господин Шваб ще замените Франк Енгел. Приемате ли да дадем думата на комисията направо? Господин Ерик Нотенбом ще направи своята презентация. Благодаря, господин Нотенбом. Доколкото разбирам, господин Нотенбум още не е дошъл, така ще дадем думата на господин Доберев, който ще направи презентацията. Yes, Добър ден! Благодаря за поканата. Аз съм ръководител на звено по отношение на обществените поръчки, и електронната търговия. Ще представим проект, изготвен съвместно с комисарите Бърния и Дехухт. Заедно ще разботим с колегите от ГД Маркт, така че малко ще манипулираме диапозитивите. Започваме. Какъв е економическия контекст за това конкретно предложение. Когато комисията започна да мисли по това предложение, тя отчете, че положението по отношение на обществените поръчки и достъпа до трети пазари не е задоволително. Някои оценки показват, че 85% от пазара на ЕС е отворен за кандидати от трети страни, има естествено и добра страна. Тази конкуренция от страна на Европейския съюз позволява покупки на най-добрата цена. Когато обаче започнахме да преговаряме с партньорите за достъп до техните пазари, се създадоха проблеми. Това се демонстрира и при приключването на преговорите относно споразумението за обществените поръчки. То беше изключено миналата година и се видя, че има разминавания в ангажиментите между Европейския съюз и партньорите. Ставаме свидетели на нов феномен, новопоявяващите се економики, които засилват своята дейност на тези пазари – сега ще дам думата на колегата. Благодаря. По отношение на размера на пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, той възлиза на повече от 2 трилиона, 307 милиарда попадат в рамките на европейските директиви. Това са 18,5% от целия пазар като цяло Европейския съюз гарантира достъп за своите партньори в рамките на споразумението за обществени поръчки на всички нива на държавни поръчки. Ако погледнем основните търговски партньори, първия е САЩ. Виждаме, че те ограничават достъпа до федералното правителство и 37 щата. Освен това, те предлагат ограничен достъп до пазара в рамките на някои по-низки нива на управление в някои градове. По отношение на Япония виждаме, че има ограничение на приложното поле, къде се допускат стоки на високо правителствено държавно ниво, на по-низки нива, обаче няма допуск. 500 000 граждани не са в включени, а по отношение на сектора на железниците той е общо взето изключен. По отношение на Канада същото нещо има ограничен достъп до федералното правителство, не се включват федералните агенции, има ограничен достъп до централни институции в рамките на провинциите, но в момента не се допускат услуги на ниво комунални услуги, например почтите и железниците. По отношение на Южна Корея има ограничаване на достъпа, не се включват всички нива на правителството, изключват се 75 града, голям брой области и автономни райони. И накрая Китай, в момента част по споразумението за обществените поръчки няма и споразумение за свободна търговия, съответно техния пазар е затворен. Оценките показват, че пазара може да възлезе на 83 милиарда, има голям растеж, има редица ограничения по отношение на Китай. Тяхното законодателство дава приоритет на вътрешните продукти, има изисквания за местно съдържание до 50%. Ако тези изисквания не са изпълнени, има ограничения по отношение на цените. Освен това, има възможност в законодателството на Китай адхок да се поиска до 70% местно съдържание. Ако погледнем ангажиментите на Европейския съюз и тези пет партньори стигаме до следните цифри. Това са всъщност гарантираните пазарни достъпи. Тоест не се отчита де-факто положението. За Европа имаме значи 85-90% откритост. За повечето от тези партньори това обаче въобще не е така. Ако погледнем сравнението с 12-те основни партньори виждаме, че има 25% в рамките на споразумението за обществените поръчки и споразуменията за свободна търговия. Освен това има откривания на някои места. С други думи, дори да няма споразумение, има достъп до пазара за ненационални компании. Освен това има заобикаляне на вътрешните търговски бариери. Например, ако има фармацевтични услуги или компании, които работят в рамките на летишните услуги, има възможност за заобикаляне, тъй като тези продукти са изключително специфични. Но така или иначе 53% от пазара е блокиран и се дава достъп само на компании, които са местни. По отношение на политическия и правния контекст има само две законодателни части, където има споменаване на трети страни. Имаме член 58 от директивата за комуналните услуги, където се казва, че субектите могат да отхвърлят оферти, в които има повече от 50% чуждо участие или стоки. Имаме и примерно точка 18 от директивата за поръчките в областта на отбраната, където се казва, че може да се изключват трети страни. В този момент Европейския съюз няма правно изискване или предложение, според което резервите, които сме договорили да бъдат включени в европейско законодателство. По отношение на големите проблеми, с които се сблъскваме, имаме загуба на потенциален износ. Е, загубите се оценяват на някъде между 4 и 12 милиарда евро. Има ограничение на възможността на европейските компании да създават економии от мащаба, докато такива компании от страните партньори могат да го правят. тези компании могат да получават конкурентни цени, когато излезат извън своята собствена територия. Освен това има изкривяване на бизнес решенията. Тук а, говоря за страни, където има де-факто достъп. Например, по силата на някои мерки се изисква да има присъствие на определена територия. Една страна на въпроса е дали от економическа гледна точка си заслужава да има присъствие на определен на пазар, физическо присъствие. От друга страна идва въпроса дали има задължение за нещо подобно. Така че общо взето няма честна конкуренция, няма равнопоставеност. Какви са цялостните цели? Кое ни направляваше? когато създавахме нашето предложение. На първо място, ние искахме да намерим инструмент, който да даде ласък на износа на пазарите на обществени поръчки извън Европейския съюз. Съответно, ние трябваше да увеличим възможността за влияние на Европейския съюз в преговорите. Освен това, искахме да имаме по-голяма правна сигурност във връзка с достъпа на трети страни до пазара на Европейския съюз. Искахме естествено да зачитаме и международните ангажименти, които сме поели. Какви са различните варианти? Много бяха те. На първо място винаги трябва да започнем с базисен сценарий, спрямо който да се съизмерваме. Какво означава това? Продължаваме статуквото. Ние по няколко причини сметнахме, че това не е нещо добро, защото така или иначе има вече проблеми. Аз ги очертах. На второ място не законодателни решения, меко право, насоки, допълнителни насоки, по-добро използване на членове 58 и 59 от директивата за комуналните услуги, използване на корективни мерки във вътрешен и международен план и подсилване на преговорите в международен план. Отново заключихме по тези варианти, че няма да имаме голяма възможност за влияние и няма да имаме възможност за промяна. Няма съответно да има по-добър достъп за европейските компании. Третия вариант, който беше обмислен, законодателни мерки и имаше няколко подварианта. Първия подвариант, наречен 3А, се свежда до просто прилагане на всички резерви, е, за които сме се договорили. Какво означава това? Ако нашите търговски партньори не искат да отворят определен сектор, Европейския съюз може да предприеме ответни мерки и съответно, ако няма достъп до железопътния сектор, Европейския съюз да затвори своя железопътен сектор. Тук става въпрос за водене на преговори. Имаме право да въведем нещо подобно, но никога не сме го правили. Ако се отчитат тези резерви, може да се стигне до странна ситуация, а именно да се прилагат рестрикции дори в по-голям мащаб по отношение на три конкретни страни. И тъй като проведохме публични консултации и стана ясно, че има разнобой. От една страна имаше хора, които искаха да има рестрикции, рестриктивен подход. От друга страна имаше хора, които бяха против такъв подход. Ние решихме да поемем посредния път и взехме вариант 3b. Тук има два главни инструмента. На първо място да се създаде вариант по силата на който може да се отхвърлят непокрити стоки и услуги. Какво означава това? Там, където нямаме международни ангажименти, т.е. нямаме правно задължение да даваме достъп за такива стоки, под надзора на комисията. Защо? Защото става въпрос за външна търговска политика и сметнахме, че комисията трябва да контролира нещата. Освен това, искахме да не се допуска погрешно тълкуване на нашите международни ангажименти. Е, например, един е, договорен партньор може да тълкува някои разпоредби по погрешен начин. Освен това, тук се включва като инструмент и централизиран механизъм от страна на комисията за консултации, разследвания и налагане на рестриктивни мерки. Отново казвам, става въпрос само за непокрити стоки и услуги. Още един вариант, който беше обмислен, разширяване на този вариант към страни по споразуменията с цел приемане и на непокрити стоки и услуги под надзора на комисията. Четвърти вариант – разширяване на членове 58 и 59 към целия обхват на директивата за обществените поръчки. Следващ вариант – налагане на система на ценови преференции. Знаем за така наречената Buy Europe. Вариант 6 и това всъщност са е, нелоялни е, оферти по силата на своята цена, когато има търгове. По отношение на оценката на въздействието и методологията. Трябваше да започнем от някъде. Нямахме данни. Какво направихме? В рамките на оценката на въздействието измерихме проникването от страна на чужди компании на европейски пазари и обратното от страна на европейски компании на чужди пазари. Видяхме какви са различните отрасли, видяхме какви са различните пазари на обществени поръчки и екстраполирахме тези данни. Отчетохме 22 приоритетни отрасла за обществените поръчки, идентифицирахме кои сектори са затворени в трети страни, кои са отворени освен това, до каква степен индустрията е надежна? Естествено, трябваше да изчислим и фактора на лоста. Той е ценен за преговорите. Колкото повече може да се блокира един пазар, дори потенциално, толкова по-има стимул партньорите да преговарят с теб. Това въжи за всички, и за третите страни, и за Европейския съюз. Има три параметра, които винаги ще се използват, когато се измерват целите. Ефикасност, ефективност и кохерентност. Съответно, възоснова на тези три параметра ние създадохме 9 критерия. Въздействие върху търговията и работните места, конкурентоспособност, ефект на лоста, поясняване на правилата, публични финанси, административна тежест, въздействие върху конкуренцията и иновациите, въздействие върху потребителите и екологично въздействие. Ние направихме оценка по отношение на всички варианти съответно. Вариант първи не изпълни нито една от целите. Вариант 2 и 5 отговорих на някои от целите. Има увеличаване на правната сигурност и има ограничаване на увеличението на потенциалните Експорти или е, потенциален износ. Вариант 3А, 3C и 4 вероятно ще изпълнат целите, но не са ефикасни поради твърде големите разходи и проблеми по отношение на така наречения сорсинг. Вариант 3В вероятно ще изпълни всички цели е, и вероятно ще има най-добър резултат по всички параметри. И вариант 6 е единствения, който се занимава с така наречените твърде ниски ценови оферти. Защо трябва да има отделен правен на инструмента? Тъй като това предложение се отнася до достъпа до пазара за обществени поръчки на Европейския съюз на чуждестранни субекти, член 207 от договора за Европейския съюз се счита за подходящо правно основание, за да се гарантира единна рамка, беше решено, че е по-уместно да има регламента, не директива. Първата част освен дефинициите, които се включват в един регламент, включва също, също и опит да се изяснят правилата. Този инструмент а, а, има важен а, ефект като сигнал към трети страни, затова на ранен етап в четвъртия член ясно подчертаваме, че всички обхванати стоки услуги ще получат равноправно третиране. Европейския съюз ще спазва международните ангажименти, които е поел. Член 5 определя откритостта като основно правило. Предвидени са и изключения в членове 6 и 10. Е, Първият инструмент, който предлагаме е член 6, централизиран инструмент, е, възможност за възложителите да изключват е, чуждестранни, необхванати оферти, ако са над тавана от 5 милиона евро но комисията има окончателната дума дали да се прилага това изключение. Вторият стълб на предложението централизираният инструмент, централизирането е, решение, така както е предвидено в членове от 8 до 10. Тук е важно да подчертаем, че няма незабавен ефект, дори когато започне разследване. Какви са различните стъпки, след като комисията по собствена инициатива или чрез държавите членки или други заинтересовани страни получи информация, която показва, че има сериозен проблем с достъп до пазара на определена трета държава, комисията може да започне разследване, за да определи дали условията за достъп до този пазар са засегнати или не. Това се прави в консултации с съответните органи на третата държава ако се реши по време на разследването, че има сериозен проблем с достъпа до пазара, следващият етап е покана към третата страна да се проведат преговори за намиране на решение за подобряване достъпа до пазара и на фирми от Европейския съюз. Тези преговори могат да доведат до отхвърляне на предложението или пък да нямат резултат. В такъв случай при тези обстоятелства комисията може да реши да предприеме рестриктивни мерки към третата държава, да ограничи достъпа до своите пазари или пък да наложи парични санкции. Разбира се, отговорът трябва да е пропорционален на проблема. Има и допълнителен инструмент. Това е в шести вариант. Той е единственият вариант, който се отнася до ненормално занижените оферти. Има предложение на комисията. Това е изяснено в член 19. Трябва да се види дали този, който прави такава а, занижено, изкуствено а, занижено предложение, а, може да а, участва и дали ще има някакъв ефект върху а, цената. В заключение, няма цялостна европейска политика по отношение на обществените поръчки. Има фрагментация, някои държави членки са взели решение да предприемат собствени действия, други пък имат такива намерения в тази област. Имаме проблем, както беше казано и по-рано, от липсата на лостове. Трябва да обсъдим с нашите партньори, за да постигнем разбиране защо трябва да отворят собствените си пазари. Има също фрагментираност на вътрешния пазар. Има риск да не можем да се справим ефикасно с тези проблеми. Има все повече опити от различни части на света да се намират начини да запазят пазара за обществени поръчки за собствените си компании. Необходимо е да има цялостна политика на Европейския съюз по отношение на обществените поръчки, да говорим с един глас, трябва да имаме допълнителни лостове на разположение, за да можем да постигнем отваряне на тези пазари за наши компании, които за сега остават в голяма степен затворени. По време на консултациите бизнеса настояваше за драстични мерки, но не се противопостави на конкуренцията на вътрешния пазар на Европейския съюз. Това, което ги безпокоеше, че не могат да се конкурират равнопоставено на чуждестранните пазари. И именно а, а, този проблем, както и някои други, се опитва да разреши а, този инструмент. Искам да благодаря на всички оратори за този анализ. Бях силно впечатлен от плавния преход в презентацията между представители на Генерална дирекция пазари и Генерална дирекция търговия на Европейската комисия. Господин Шваб, от името на докладчика който отсъства. Струва ми се, че наистина информацията, която чухме е много важна. Изключително важно е, е да знаем повече за начина по който се оценява ситуацията към момента. А очевидно комисията и съответните дирекции разполагат с много по-подробна информация. Това, което ние знаем е, че съществуват различни възприятия и виждания по отношение на това предложение защото има гласове, които твърдят, че ние на практика можем най-сетне да се отървем от нашата невинност, да се откажем от нея и да настояваме в рамките на СТО за друго споразумение. Смята се, че инструмента, който се предлага от комисията е, в момента, е, всъщност е, на практика ще развали отношенията с партньорите и ще наложи така идеята за европейски протекционизъм. Аз смятам обаче, че би трябвало при всички положения да извадим онези елементи от предложението, които насърчават развитието на единия пазар и които в никакъв случай не увеличават бюрокрацията. Току-що стана дума за е, шестата опция с която на практика се дава възможност на органите по възлагане на държавни поръчки в държавите членки е, да изключват е, оференти от държави членки, които не са подписали споразумението с Европейския съюз. В случаите, в които офертата включва повече от 50% от елементи, е, които не са от е, държави, е, подписали споразумението с Европейския съюз. Ние имаме право, съгласно това споразумение, да изключваме такива оференти от процедурата. Как се стига именно до тези 50%, до този таван? Когато, да кажем, строите, изграждате някаква инсталация или някакво съоръжение, естествено е по-лесно да установиш е, какво представлява делът, да кажем, на е, елементите от държави членки подписали споразумението и други не подписали. Но има случаи, в които определенето на процента е много по-труден. Така че питам се аз, може ли на практика процедурата е, да се смята за надежна? Защото когато говорим за международни споразумения и договори, е, и оточняваме едни такива е, съвсем конкретни условия и проценти, би трябвало да си даваме сметка каква е реалността и дали е, съответните служби наистина са в състояние да направят преценката надежно. Член 8 посочва естествено данните, с които разполага комисията и необходимостта от увеличаване на въздействието на лоста. Но въпросът е отново как точно този текст, тази разпоредба ще се отрази на практиката. Защото в този текст, ако го прочетете внимално, ще видите, че се съдържа една фиктивна заплаха, и аз се тревожа, че ефектът върху практиката няма да бъде и върху реалността няма да бъде добър. Би трябвало да внимаваме, естествено, да не плашим и партньорите и а, службите на национално равнище. Благодаря още веднъж за много подробната и полезна информация, която получихме от комисията. И сега приключвам, за да могат и колегите да вземат думата. Госпожа Барбара Вайлер от името на социалисти и демократи ще вземе думата сега. Благодаря, господин председател. Още в началото ще поставя първо един въпрос към комисията. На страница 13 в вашето експозе откривам нещо, което ме заинтригува. Може би нещо не съм внимавала, но във всеки случай ви питам за какво точно става дума. Какво точно имате предвид с държавата член? Коя точно? И така, сега по принцип. Хубаво би било да бъде регламент и то добре обмислен, строен регламент, така че на базата на взаимни усилия, спазване на нормите на Европейския съюз, на СТО, да насърчим развитието не само на единия пазар, изобщо да създадем повече прозрачност и отвореност в рамките на възлагането на обществени поръчки. Естествено, това е голям шанс за европейската индустрия да достигне до пазари, които в момента са затворени. И след като представителите на комисията ни казват, че в Европа отвореността е, да кажем, 85-90%, и като Имам предвид е, е, какви продукти на къде можем да насочим. Е, си мисля, че да кажем в Индия или в други страни бихме могли да постигнем една много добра реализация за нашите продукти и услуги, стига да постигнем една такава отвореност. Тези прекалено занишени оферти, за които стана дума накрая, какво означават? Дали става дума за някакви дотирани цени, за държавни субсидии, вложени в дадени производства или за дъмпинг? Да кажем, имаме опит с Китай в това отношение. И затова си мисля, че може би трябва, да, наистина да се поставят известни ограничения за определени държави, ако те не е, либерализират, да кажем, определени сектори, е, например железниците, тогава естествено ние можем е, да поставим известни ограничения е, както по отношение на е, държави членки, е, така и по отношение на трети партньори извън Европейския съюз. Сега още един въпрос. Бай, European. Ние винаги сме били отворени ако желаем да засилим и подкрепим тази тенденция by Europe, е, трябва да държим естествено на пропорционалност и взаимност. Много важно е да осигурим е, достъпа до Канада и САЩ е, по отношение на обществените поръчки. Или Индонезия, Миянмар, Естествено, че е, не можем да сравняваме Канада и САЩ с Индонезия и Мианмар. Е, ще ми се да разберем как ще диференцираме нещата и очаквам отговор. Много е важно, естествено, новите пазари винаги са много интересни, но понякога си мисля, че така, едни доста силни ограничения и на нашия пазар е, сме предизвикали, да кажем, е, реакция, която не ни харесва и, и не е от наша, не е от полза за нас. Би трябвало винаги да се ръководим от принципа за международен характер, да мислим за споразуменията за свободна търговия, за както да кажем, имам предвид Корея и взаимоотношенията с тази страна. Освен това, имаме, е, да кажем, проблеми в някои общини и региони е, с е, дъмпинга от страна на Китай. Стана дума и с колегата Тарабела за тези проблеми. Да кажем, оференти и търговци и производители от Польша правят обаче същото. Не става дума само за китайски стоки и услуги. Така че, е, да кажем, полски предприятия е, предприемат подобни е, опити и в Швеция, и в други държави членки. Говорихме вече по този въпрос. Не бива да се отнасяме така безгрижно и към дъмпинга в рамките на Европейския съюз. Благодаря, Барбара. Тъй като следващия докладчик в сянка не е тук, давам думата на госпожа Рюле. Благодаря. Имам няколко въпроса към комисията. Започвам веднага с тях. Комисията не ни разказа, колкото и да е чудно това, нищо за ситуацията в съвета. А това е интересно да се знае, защото според мен е, целият този проект е, на практика ще умре в съвета. Те ще го блокират е, там и а пък ние работим и обсъждаме много активно тези въпроси. Така че е, интересуваме оценката на комисията за перспективата и за шанса този проект да мине през съвета, преди да започнем да работим сериозно по него. Освен това, Нещата са свързани с търговската, с политика, с политиката по отношение на износа. Вие говорите за едно външно измерение на възлагането на обществените поръчки. Е, чуда се как стигате до така, външна система на обществените поръчки или нещо подобно, ако си го превеждам правилно. Какво е това понятие? Какво точно разбирате под него? Това ме интересува. Е, вчера разговаряхме по тези въпроси вече. Естествено, че винаги има опити да се злоупотребява с е, възлагането на обществените поръчки и за политически цели, което оскъпява процесите, което пречи на практика на данакоплаците, защото те трябва да се бръкнат по-дълбоко в джобовете и да плащат завишените разходи. 30 е, милиона евро е, се очаква да отидат е, за правни консултации в случаите, в които, да кажем, предприятия желаят да получат по-надежна информация за достъпа до определени обществени поръчки, а това е доста солидна сума. Много правилно господин Шваб е, каза, че когато става дума за компютри, е много, много трудно да се установи е, откъде са отделните елементи, от които е съставен, е сглобен е, компютъра. Как ще определите дали са на лице тези 50% или не са? Не става дума за сгради или за някакви други инсталации. Така че Ситуацията, в която се намират оферентите, а също и, и а, органите, които възлагат обществените поръчки, е много а, сложна. Нека да хвърлим поглед и към поли... търговската политика. Моята колежка вече посочи, че би трябвало да не се е, приравняват различните търговски партньори един към друг, е, но така както изглеждат нещата към момента, очевидно слагате знак на равенство между САЩ, Канада, Япония, Миянмар и така нататък. Е, има партньори, които се принадлежат към индустриалните високоразвити страни, други, които са слабо развити или не толкова добре развити. Би трябвало да диференцираме. Благодаря ви. Мак, е, госпожа Макларкинг сега има думата. Благодаря. Искам да подкрепя някои от безпокойствата, изразени от колегите. На базата на презентацията е, можем да заключим, че този регламент е, се появява доста трудно. Трябва да изясним някои факти, преди да започнем работа по същество. Това, което беше а, пре, предложено през декември, беше отхвърлено. Господин Барозо трябваше в последствие лично да се намесим, Вашата оценка на въздействието се оказа доста а, негативна. Анализа подкрепя нуждата, пропорционалността на действията на Европейския съюз и че това все още е слабо, че не е постигната пропорционалност относно исканото законодателно решение. Външната служба има също има негативно мнение по въпроса, че това няма да изплаши никого. Правната служба също има отрицателно отношение и посочва, че има някои слабости в законодателството при а, действието на системата. При тези негативни отзиви, защо комисията продължава да настоява за този инструмент? Дали защото това се иска от определени лица или защото действително има някаква полза от този инструмент. Няма съмнение, че искаме да се отворят чуждите пазари за европейските е, фирми. Но предложението, което е пред нас, не е верният инструмент на този етап. Когато говорим за реципрочност, това означава, че трябва да затворим пазарите, европейските пазари, да се засили протекционизма, което би било в ущърп на европейските граждани и фирми. Е, бих е, желала да получа ясни отговори на поставените въпроси. Благодаря, Ема. Госпожа Ройтова има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, читам това за добра идея. Действително е необходимо да се направи нещо, за да се постигне реципрочност – когато говорим не толкова за обществените поръчки, колкото до достъпите до пазара. Чрез външната политика, чрез търговската политика, чрез механизъм за обществените поръчки трябва да се намери решение за постигането на реципрочност. Като цяло читам, че а, това е правилно, но начина по който подхождаме е проблематичен. Искам да поставя следния въпрос на Европейската комисия. Като вземем за пример опция 3b, как ще се разрешават тук проблемите? Например, когато водим преговори за визовата политика, установяваме, че това зависи в голяма степен от желанието или нежеланието на някои служители на комисията, които следят как вървят двустранните преговори и обикновено не стига до никакви заключения. И искам да разбера в случай на спорове, дали трябва да се постигне единодушие в съвета, какъв механизъм може да използвате, за да бъдат взети решенията, които са необходими. Дали ще се затворят в нашите пазари за определени стоки на базата на реципрочността и как ще се гарантира, че всички държави членки ще е, имат желание да затворят своите пазари за тези стоки. Как ще се процедира? Дали преговорите е, ще вървят е, години наред или пък ще има някаква по-скорена процедура или пък ще има международен орган за големите световни економики, в които искаме да постигнем подобряване на достъпа и решаването на споровете. Достъпа на нашите износители до тези пазари е изключително важен въпрос и той трябва да се разисква по време на преговорите с тези трети страни. Съществува още един проблем, който беше споменат за общините, за органи, за институции, които не разполагат с голяма администрация. Има избягване на необхванатите а, стоки, например как да се третират подизпълнителите. Дори за тези стоки, които не са обхванати, може да се използва някакъв канал чрез а, европейски доставчик, който има поддоставчик в трета държава, така че да се заобиколи правилото. Мисля, че това е достатъчно за момента. Разбира се, има още много въпроси. Темата е изключително важна и е, нашата цел е да постигнем някакво решение. Аз съм за това инструментът да бъде регламент, а не директива. Благодаря. Има ли други, които желаят да се изкажат? В такъв случай искам да дам думата отново на представителите на комисията с заключителни думи. Благодаря. Аз ще започна, след това колегата от генерална дирекция Марката ще продължи. Бяха поставени много въпроси, бяха направени много коментари, едва ли ще можем да ги обхванем всички днес, но ще изпратим отговори на тези, които поставиха въпросите, ако не успеем да им отговорим сега. Това е предложението сега на комисията. Едва ли очаквате от нас да обсъдим как са вървяли преговорите вътре в самата комисия. Всъщност вече е взето решение, има подкрепа на колегиума комисари и е част от работната програма на Европейската комисия. Относно оценката на въздействието, съвсем накратко. Имаше два кръга. Оценка на въздействието бяха внесени корекции между първия и вторият а, а, кръг, за да могат да бъдат отчетени резултатите от оценката на въздействието при вземането на решение. Трябва да се вземе такова а, решение от а, комисарите и трябва да се реши дали да се приеме предложението така както е към момента. Трябва да кажа, че няма отрицателно правно становище, така че правните пречки са отстранени. Може би съветът се занимава с въпроса. Някой поставя въпроса за ситуацията в съвета. Ситуацията трябва да кажем, че е трудна. Има мнозинство, което е против, но проведохме първоначални преговори с работната група по търговските въпроси но сме на много начален етап, за да направим някакви заключения относно перспективите за разглеждането на този проблем в съвета. Трябва първо да се обсъдят всички аспекти на предложението в работната група в съвета. Ние се опитваме да бъдем максимално конкретни ние определяме ясни срокове за различните стъпки, които да се следват. Например, при централизираната процедура комисията получава уведомление, за да не се допусне безкрайно протакане. Що се отнася до централизираната опция, членове 8 до 10. Тук идеята е да се създаде най-добрата възможност да се постигне решение на проблемите чрез преговори, да се предостави достатъчно време. Комисията ще разполага с 9 месеца за разследване и 15 месеца за действителните преговори. Тоест, е, има определени срокове, целта на които е да не се допусне безкрайно протакане, така че да се отправи ясен сигнал до нашите партньори, че не трябва и те да протакат е, нещата. Относно процедурите за вземане на решения, те са ясно е, очертани, какво представлява блокиращото мнозинство, от страна на държавите членки, но това е най-слабо желаното решение. Най-желаното решение намирането на решение чрез преговори. Сега ревизираното предложение е представено на парламента и съвета. Нова Зеландия, например, неодавна подчерта, че иска да се присъединят към споразумението за държавните поръчки. Така че нашето предложение има влияние върху вземането на решение и това е добре. Дори преди да се вземе решение по предложението, някои от нашите търговски партньори вече вземат решение за отваряне на своите пазари. Освен това, в предложението се прави ясно разграничение между държави като развити економики, САЩ, Япония, Канада. Е, предложението изключва е, най-слабо развитите държави. Те ще получават е, по-различно третиране, няма да има дискриминация спрямо тях. Когато говорим за другите страни, там ще имаме поетапен подход, както го правим по време на преговорите за споразумение за свободна търговия. Различно е, когато се разговаря с економика като Китай или а, други економики, с които водим преговори. Относно ефекта и опита от споразуменията за свободна търговия, в а, споразумението с Корея, например, се очаква да се намери разрешение на въпроса с обществените поръчки. Но често се счита от нашите партньори, че достъпът, който те получават, е нещо, което им се полага и че не трябва да дават нещо в замяна. Това създава проблеми в преговорите, когато започнат да получат нещо в замяна при ведене на преговорите. Така че вместо да използваме отворения пазар като инструмент, за да гарантираме да получаването на реципрочен или добър достъп до пазарите, те започват да търсят някаква компенсация в други а, сектори, отколкото а, от тези, а, които са предмет на, на преговорите. И понякога два пъти е трябвало да плащаме двукратно за изпълнение на ангажиментите в сферата на обществените поръчки. Но нашите партньори не винаги са готови да поставят нещо в замяна на масата и това затруднява изключително много преговорите. Освен въпросите по член 6 и някои от другите въпроси, мисля, че се спрях на повечето от въпросите, с удоволствие бихме предоставили допълнителна информация или отговор на онези депутати, които се чувстват пренебрегвани. Сега давам думата на колегата по член 6. Въпросът беше по какъв начин властите ще знаят как да прилагат правилата. Ние сме задължени от споразумението за държавните поръчки да използваме митническия кодекс – това отношение е изключително важно да знаем, че съгласно кодекста окончателната преработка също отчита откъде е происхода на стоката. Различните компоненти могат да идват от различни страни, могат да бъдат сглобявани в Европа, могат да се считат като европейска стока. Трябва обаче да се види каква да бъде частта на чуждестранните части, които се влагат. Член 6 е факултативен инструмент държавите членки, техните органи, които не желаят да се ангажират, могат да не го прилагат трети страни. В началото на процедурата предлагат самостоятелно деклариране от страна на доставчиците ако даден орган каже, че на базата на тези декларации искат да блокират нещо, те трябва да се обърнат към комисията и ние да направим нужното разследване. По въпроса за това, кои държави членки на госпожа Вайлер, тъй като това не е закрито заседание, ние не споменахме държавите членки. Имате ли нещо против да отговорим в писмен вид на поставени от вас въпрос? Благодаря. Искам да благодаря на Европейската комисия за добре подготвеното представяне. Стигаме до края на днешното заседание. Следващото ще бъде на 10 и 11 октомври. Благодаря.